за да не, средствата да не се взимат от прогрес, а да бъдат намирани други източници на финансиране. Утре ще гласуваме по тази точка. И така, дневният ни ред предвижда изявление на комисията относно безопасността на играчките. Dafür erhält Herr Заместник председателят на Европейската комисия, господин Верхойген, има думата. Госпожо председател, уважаеми дами и господа депутати, винаги, когато наближи коледа, обсъждаме детските играчки. Много правилно правим, защото преди коледа хората се интересуват особено много от покупката на играчки. Така че много ви благодаря, че давате възможност и тази година да го направим, защото наистина безопасността на играчките е много важна задача на парламента, съвета и комисията. Ние трябва да бъдем заедно и заедно да поставяме възможно най-високите изисквания. Таз вечершният дебат беше породен от репортаж в медия в една от държавите членки в Германия Става дума за един репортаж от Федералния институт за изследване на риска и от ТЮФ, Дружеството за технически надзор. И двете организации не се обърнаха пряко към комисията, до сега и федералното правителство не се е обръщало към комисията, така че не знаем нищо повече от това, че споменатите две институции са направили изявления пред германските медии. Но, въпреки това, темата е много важна и ние трябва да се отнасяме сериозно към нея и дори когато можем да се опрем единствено и само на репортажи в медиите, ние трябва да се занимаваме с тази тема. Анализът на материалите в медиите показва, че трябва да се заемем с няколко теми. Първата важна тема е въпрос, чийто отговор всъщност не е труден според Тюф, голяма част от е, играчките, тествани на германския пазар, не отговарят с е, правните разпоредби, които са в сила в Европейския съюз, действащото право. Положението е ясно, дами и господа. Когато държава членка да прави такава констатация, тя е задължена незабавно да уведоми за това останалите държави членки и комисията и да предприеме необходимите мерки, които могат да включат и иземване на продуктите от пазара навсякъде в Европа, както и да се наложи забрана за внос, ако продуктът е произведен извън Европейския съюз. Искрено се надявам, че германските власти много бързо ще направят това уведомление чрез РАПИКС до другите държави членки и до комисията. Ако се наложи забрана за вноса, аз още сега ви казвам, че комисията, безусловно и без да се колеба, ще подкрепи такава забрана. Но както вече казах, за сега нямаме официална информация информация от немската държава. Надзора на пазара, и тук искам да бъда много ясен, е изключителен прерогатив на държавите членки. Нито Европейската комисия, нито съвета, нито парламента имат инструменти да наблюдават и надзирават пазара. Това е задължение на държавите членки, но и законът ги задължава, включително и директивата за играчките, да наблюдават пазара. И четейки в немските медии, че било съмнително, че германските органи за надзор на пазара могат да изпълнят изискванията на новата директива, то мога да кажа само едно. Немската държава трябва да се погрижи да поправи положението. Още един въпрос, той също има лесен отговор, това е стара темия. Във връзка с приемането на директивата за играчките, парламента много пъти е дебатирал по въпроса и беше много единодушен при това в поименно гласуване. Става въпрос за задължителното сертифициране на играчките от компетентен орган. Това предложение беше направено от Германия. Предложението беше отхвърлено, защото независим трети орган не може да, си, не може да създаде допълнителна сигурност чрез сертифициране, особено ако става дума за организация като ТЮП, защото за сертификация се представя прототипа. А това, което е опасно, както знаем на практика, е не прототипа, а въпросът за това дали в целия цикъл на производство са спазени високите критерии по цялата производствена верига от поддоставчика до производителя. Така че тук отново въжи принципа производителя поема пълната отговорност неговият продукт да съответства на действащото право. Независимо къде се намира производителят в света, той не може да бъде освободен от тази отговорност. Ако има проблеми по отношение на надежността на информацията на потребителя, то трябва да се разговаря с съответната страна, в която е производителя. Ето това прави комисията. Говоря за Китай. Ние сме в много тесни връзки и контакти с Китай с цел гарантиране е, производствените условия в тази страна, която е най-големия производител на играчки в света, да отговарят на нашите изисквания. Има напредък в областта, но има и много какво да се желая още. И трети въпрос. Химическите вещества и тежките метали в играчките. Дами и господа, това е изключително деликатна и сложна тема. Полит практическото задание, което дадох на моите сътрудници, когато работеха по директивата за играчките, беше да предвидят възможно най-най-най-строгите правила и изисквания. Това беше мнение, което се подкрепи и от парламента, и от съвета. Тоест, граничните стойности, посочени в новата директива, която постепенно ще се въвежда от 2011 година, тези гранични гранични стойности съответстват на развитието на науката към момента на приемането на директивата. Но знаем, че науката е еволюционен процес. Излизат нови и нови резултати от изследвания и това ние съзнателно формулирахме в директивата възможността новите резултати от изследвания да намерят отражение в граничните стойности, които да могат да се променят в рамките на процедурата на комитология. Като за целта работи съответната комисия, съответната научна комисия. Тази година на два пъти имаше намеци, че има нови такива резултати. Първо получихме писмо от федералния министр за на селското стопанство и потребителите. Ставаше въпрос за граничните стойности за кадмия. Веднага се погрижих а, това писмо да отиде в ръцете на Комитета по научните изследвания и в първото полугодие на 2010 година най-късно очакваме тяхното заключение. И ако наистина се окаже, че в тази област има нови резултати, ние незабавно ще направим предложение за изменение на съответното място на директивата, която все още няма да е влязла в сила, но това няма никакво значение. Втория случай, за който говоря, е малко сложен, малко трудно се обяснява. Става дума за така наречените пак с полициклични ароматни въглеводороди. Ние сме заобградени от тях ежедневно. И в този случай получихме сигнали, че граничните стойности за тези пакс по всяка вероятност са завишени. Научният комитет се занимава и с този въпрос и се надяваме резултатът да дойде на време, така че да можем да направим извиненията. тук става въпрос за проблем, който ние политиците едва ли можем да решим. Става въпрос за изключително комплексни технически въпроси. Откровенно ви казвам, че не разбирам много от е, изключит... или не винаги разбирам изключително сложните природонаучни изследвания, които попадат на моето бюро. Едва ли са много и хората в този парламент, които могат да разберат, а не ние и това работата. Така че до някъде зависим от е, нашите специалисти и трябва да им се доверяваме. Но именно тук е проблемът защото всички знаем колко много случаи има в историята на научните изследвания, когато дадено общо прието мнение се е оказвало погрешно. Има достатъчно примери, когато становището на мълтинството се е оказвало по-правилното. Обаче ние политиците не можем да бъдем арбитри в споровете между учените. Няма как това да стане. Ето това е един от рисковете на нашата професия. Като политици, риск, който не можем да избегнем. А, така че ще трябва да се съобразяваме с резултатите, постигнати в научния комитет. Но открито ви казвам, изключително сериозно се отнасям към този въпрос. Така че и най-малкия намек за евентуалното наличие на нови резултати, нови изследвания, макар и само писани по вестниците, ние комисията ще се занимаваме много сериозно с тях. И последното, което искам да кажа е неприятно. Наистина, институт, който е част от правителството на държава членка, според мен, трябваше да изпълни минималното изискване за научна почтенност, така да се каже. А какво прави Институтът за изследване на риска? Казва на широко във вестниците, че за автомобилните гуми граничната стойност за, пол, за паксовете била много по-висока, отколкото за детските играчки. Това е пълна глупост, изобщо не е верно и учените в този институт много добре го знаят. Има разпоредби за производството на автомобилни губи от времето преди РИЧ и преди директивата за безопасността на играчките. Сега, за има едно вещество, което представлява група от стотици други. И института си избира онова, което е с най-висока стойност. Това е прагова стойност. А тъй като тази гранична стойност при използването на определени масла се ориентира според най-минималното количество, което може да се измери в продукта като част, като дял, това е, е същото и при играчките. Праговите стойности се ориентират по минималното количество, което може да се измери като дял от целия продукт. Така че ще настоявам института да оттегли своето твърдение. Е, просто е много неприятно, че изобщо си имаме работа с такъв случай. И сега в заключение, що се отнася до директивата за безопасността на играчките, смятам, че тя съответства на възможностите на науката и техниката към момента на приемането на директивата. Освен това сме осигурили възможност във всеки един момент новите научни резултати да бъдат отразявани в директивата така, че наистина безопасността на играчките да се намират на последното ниво на развитието на науката. Председателката, благодаря господин комисар. От името на ЕНП, господин Шваб има думата за две минути. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви благодаря за откритостта и яснотата на казаното по отношение на граничните стойности. От името на ЕНП искам да кажа, а и Мариане Тайсен беше докладчик по тази директивата, искам да кажа, че и ние желаем да спазваме най-високите изисквания за здравето на нашите деца и за нашето бъдеще. А так му преди коледа, бабите, дядовците и родителите наистина трябва да могат спокойно да купуват играчки за своите деца. И също като вас апелирам към органите за надзор на пазара в държавите членки, особено в Германия, да си изпълнят задълженията и да изтеглят такива играчки. И мисля, че много правилно постъпихме, когато отхвърлихме възможността трети сертифициращ орган да, очаква, да участва в процеса. Ако си спомняте, бях ви писал да сезирате научния комитет на комисията по въпроса за някои е, мнения научени от Германия. Например, Штутгарт, ветеринарния институт, смята, че повишените миграционни гранични стойности и сравняването им с остарелите стойности за автомобилните думи, гуми е най-малкото неподходящо. Така че тук не става въпрос за това ние като политици да прехвърляме топката в полето на учените, защото не разбираме, а наистина трябва да се изчака учените да решат своите спорове. От вас, господин комисар, очаквам да съберете засегнатите научни институти и да им дадете възможност да си кажат мнението. Госпожа Рапти от, СД е, от две минути. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Благодаря ви, госпожо председател. Всяка година по това време родителите правят каквото могат за техните деца, т.е. купуват играчки, които Сент Никлас, Свети Никола, Никола им носи. 1400 играчки са били изследвани от института в Штутгарт. Аз изслушах казаното от комисаря, който спомена специфичните проблеми, които се поставят. А, търж. Предполагам, че различните органи, които трябва да упражняват контрол в държавите членки, слушаха този, е, това представене с голям интерес. Всяка следваща директива всъщност се подобрява, защото е, в нея се добавя допълнителната информация, допълнителният опит и практика. Що се отнася до директивата, която ще влезе сила през 2011 година и е, частта свързана с химикалите, която ще влезе в сила през 2014 година, всяка държава членка ще трябва да представи своя собствен метод и план за е, контрол на пазара защото всичко това е тясно свързано с, с здравето на нашите деца, нашите деца, които играят с тези играчки. И аз не смятам, че тази дискусия трябва да се провежда всяка година по това време само, а всяка година през цялото време, защото комисията е отговорна за здравето на нашите деца, представителя на... Господин Кройцман, в становището на Федералния институт за оценка на риска се казва, че принципът Алара, т.е. колкото, по колкото е възможно по-бавно, се подкрепя от нашата фракция. Нека комисията да провери дали този принцип се спазва и в определените гранични стойности в директивата за играчките. Нека се погрижим до влизането и в сила държавите членки до 2011 година да определят такива гранични стойности, че да изключим риска за здравето на нашите деца. В директивата се казва, че химикали, които са канцерогени, мутагени или вредящи на репродукцията, не могат да се съдържат в достъпни части на играчките. Това трябва да се постигне именно чрез определяне на разумни гранични стойности. Необходимо е по-ефикасно активно да се надзирава пазара, за да стана все по-невъзможно да се надхвърлят стойностите в играчки, които са внесени от Европейския съюз. Но не бива да се а, намалява наблюдението и върху произведените в Европейския пазар играчки. И на последно място не е а, допустимо ако е вярно, да има по-низки стандарти за внос в Европейския съюз, отколкото в САЩ. Така наречените отровни играчки, които комисарят казва, че вероятно ще замени, е, забрани представлява популизъм. Не съм съгласен с такива изказвания. Председателката прекъсва оратора. От името на Зелените Хайде Рюле, две минути и половина. Микрофон е, е, е, е благодаря, госпожо председател. Господин комисар, ние поискахме този дебат именно за да се уточним и да изясним кое е вярно и кое не е вярно и кое е ефтин популизъм от всички твърдения, в Германия. Очаквахме комисията по-рано да застане пред пресата, но сме много доволни, че дебатираме днес по този въпрос. Приветствам това, което казахте, че а, ще разпоредите проверка, защото наистина раковите заболявания при деца над, до 15 години до 2006 година от 90-те години се е отвоила, като на първо място са злокачествените туморни заболявания при деца. Наистина трябва да проверим дали са верни тези твърдения на Германския институт за изпълнение следване на риска. И ако те пък се окажат прави, че новите гранични стойности в директивата не са достатъчни, трябва да предприемем нещо. Не може едно дете да пипне една е, играчка и да поеме вредно вещество, равняващо се на изпушване на 40 цигари. 70% от продаваните играчки спазват граничните стойности. Така че винаги е възможно останалите 30% производители да бъдат накарани да ги спазват също. Вероятно е въпрос на цена, но този въпрос не може да се регулира само от пазара. Тук става дума за здравето на децата, тук трябва да се намеси политиката. Естествено, че държавите членки са отговорни за надзора на пазарите си, а не европейските институции. Ние много пъти сме призовавали Германия да се отнася сериозно към тази своя задача, но това далеч не означава, че не бива да се намесваме, ако има съмнения по отношение на граничните стойности. За това се надявам новата комисия час по-скоро да излезе пред парламента с съответните предложения и да има комитология за приспособяване на граничните стойности. Следващия оратор, госпожа Тайсен, две минути. Eh, voorzitter, geachte commissaris, voorzitter, collega's. Благодаря. Уважаеми дами и господа, сигурността на децата, това са най-уязвимите ни потребители, винаги е била приоритет за ЕНП. Ние от години сме радетели за изработването на по-строга директива за детските играчки. Заедно с колегите, комисарите и съвета, наистина положихме титанични усилия и приехме директивата в рамките на едно четене. И бяхме убедени тогава, че сме сътворили най-строгите закони на света. Китай и САЩ следиха нашата работа с голямо внимание. Отхвърлихме и бяхме много горди да отхвърлим сертифицирането от страна на трети независим орган. Бяхме много строги по отношение на алергените, на тежките метали, на омекотителите. Допуснахме много малко изключения при много строги условия да, предвидихме и преходен срок, който е много по-кратък от това, за което настояваха производителите. Така че или сме били в пълна заблуда тогава, или науката е претърпяла такова бурно развитие за 2-3 години, че трябва да има комитология и да адаптираме стойности. Третата възможност е всичко да си е наред, а ние да всяваме ненужна паника. Трябва обаче да кажа, че комисията си върши работата. Трябва да похвалим комисаря в това отношение – Надявам се, че можем да бъдем спокойни. Надзор на пазара има и той е функциониращ, както се вижда. Въпросът е дали законодателството съответства на етапа на развитие. Ако получим положителен отговор, няма нужда да се тревожим. Следващия оратор, госпожа Шадемо, за две минути. Også tak til dig, herr kommissær. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на, комисар... Благодаря на комисара за неговото изказване. Ако добре ви разбрах, вие е, препоръчвате да направим, да се започне изследване, което да установи доколко е, изследваните играчки съдържат е, токсични вещества. Разбира се, прав сте, ако има дори съмнение за опасност, то ние трябва да действаме. И за това приканваме комисията да вземе необходимите мерки и да докладва дали наистина има причини за безпокойство. Когато става дума за играчки, някои е, експерти твърдат, че няма прагови стойности които наистина да бъдат безопасности и препоръчват всички токсични вещества да бъдат забранени при производството на е, играчките. Аз не съм сигурна, че тази директива съдържа достатъчно забрани и стрикни разпоредби. Преди година и половина ние обсъдихме едно проучване, което е, бе предложено от комисията относно изследване в различните държави членки. Верно, че държавите членки трябва са отговорни за прилагането на законодателството в, на тяхна територия. Но само Две държави членки са предприели допълнителни мерки и са отделили средства за допълнителен контрол на пазарите. Така че се надявам, че е, държавите членки ще бъдат контролирани от комисията е, по-стрикно за бъдеще. Благодаря ви. Ако мога сега да се възползвам от възможността да благодаря на комисар Верховиген за това, че сподели с нас е, информация по тази важна тема. Нашата отговорност е огромна. Ние трябва да направим така, че децата да нямат достъп до нищо, което е вредно за здравето. Сега искам да задам няколко въпроса на господин комисаря. Когато вие го преговорихте по първото четене, а също и за пленарното приемане на директивата за играчките, знаете, че имаше групи, които бяха против това. Искахме ограничения за нивата на шума. Имаше цифри предложени за децибелите. Комисията каза, че изискванията са прекалено високи и обещахте, че ще, ще приемете стандарт, да, който да е на пределно допустимите норми за различните видове шум. Искам да попитам докъде сте стигнали с а, това досие. А, какво правите за това да няма проблеми с слуха на децата? Също искам да повдигна въпроса за етикетите и предупрежденията за размера на шрифта. Имате ли намерение нещо да направите по този въпрос? Кога можем да очакваме да се създадат стандарти? Примерно, кога ще се формулира най малкият приемлив размер на шрифта? Благодаря, председателката. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Безопасността на играчките за нас е много важна, госпожа Ханслик. Особено сега, когато търсиме подаръци за малките. Ние пред миналата година приехме много добро решение за повишаване на безопасността на играчките, но трябва да видим как се приема текста, как се прилага. Благодаря на комисията за това, че организира сега преглед за безопасността на играчките и разъзняване на изискванията на директивата, защото това помага на производителите. Но има и други проблеми. Примерно в Штатите бе решено да се изтеглят от пазара ми, милион детски колички. В Канада същото се прави те се използват ежедневно, децата са в досек с тях непрекъснато. И, например, искам да чуя от е, комисара, можем ли да бъдем сигурни, че, е, извинете, не става дума за колички за детски легла, а същото се прави в Европа? Госпожа Вайс Гербер, господин комисар, и аз искам да благодаря за ясните ви думи играчките наистина, т.е. директивата за играчките наистина подобри положението. Ние всички искахме да имаме строго законодателство, искахме да е най-строгото в света. Сега обаче родителите и бабите и дядовците са разтревожени от последното изявление на Федералния институт за оценка на риска. Това, което трябва да се попитаме ние прави ли са представителите на института или не са прави. Във всички случаи трябва наистина много сериозно да проверим за какво става дума. Тук става дума за безопасността на децата ни. И много ви благодаря, че се ангажирахте да го направите, господин комисар. Но мисля, че трябва да стане по-бързо. Вие говорихте за първото полугодие на следващата година за изчакване на резултатите от научния комитет. Трябва да станат по-бързо нещата. Става въпрос за нашите деца. А аз въобще не мога да разбера, че Федералния институт толкова е закъснял с това изказване. Председателката, господин Папа Николао, една минута. Благодаря. Напоследък Непрекъснато се появяват случаи за проблеми с децата. 36 деца 96 та година бяха оперирани заради контакт с опасни вещества. Миналата седмица имаше доклад, публикуван в Штатите, където се твърди, че огромна част от играчките съдържат вредни вещества. Така че ние трябва да направим поне е, етикетирането в Европа да дава гаранция за безопасността. Да има контрол е, върху производителите е, на играчки и то на реалната продукция, не само на някои мостри. Ако се предлагат на децата играчки, на които те ще се радват, тези играчки трябва да са преминали през много по-строг контрол, отколкото съществува сега. Благодаря. Благодаря сега комисарят Верхойген. Госпожо председател, уважаеми дами и господа, много се радвам, че в дебата се прояви такъв широк консенсус. Позволете ми една предварителна бележка. Тук говорим за един единствен институт, Федералният институт за изследване на риска, което от из който институт от време на време прави впечатление с това, че пуска някакви бомби, алармира обществеността, без обаче преди това да се е обърнал към компетентните органи от правителството и комисията. Този институт се финансира от средства от федералния бюджет. И напоследък се обсъжда дали това финансиране да продължи. Може би това е една от причините за този пиар, който осъществява института. Ще проверим. Но в във всички случаи, не ме разбирайте погрешно. Аз казах, макар нещо да го пише единствено във вестниците, ние веднага си помисляме дали не е резултат от нови научни изследвания. И аз вече предадох досието на научния комитет. Така че нямам намерение да чакам в момента, в който получа потвърждение, че наистина може би има такива нови резултати, ще се действа. Но, дами и господа, не можете да очаквате от мен и аз не мога да очаквам от вас да решим а, методологически спор между учени. Никой от нас не е в състояние да го направи, така че не мога да направя нищо друго, освен да кажа, че въпросът за методиката на измерването на граничните стойности – се, об, се обсъдила интензивно и тук в парламента, и в съвета, и в комисията. И не, схващането на този немски институт не се различаваше тогава от другите институти в света. А сега какво да направим? Да се съобразя с един институт – и да не се съобразя с стотиците други останали. Е, не мога да поема такава отговорност, вероятно и вие не можете. Още веднъж повтарям, в момента в който се проявят нови резултати, процедурата ще бъде задействана. За съжаление обаче, уважаема госпожо, не мога да си спомня, извинете, а да, госпожа Вайс Гербер. Госпожо Вайс Гербер, не може по-бързо. Това е изключително сложен научен въпрос. Трябва да се проведат безброй тестове, безброй опити с животни, не знам дали знаете, за да се потвърдят такива становища и хипотези. Не можем да задължим науката да спазва срокове. Просто няма как това да стане. Ще ви помоля да се примирите с това, което ви казвам. Научният комитет каза, че е в състояние да ни снабди с аргументирани, основателни резултати до края на първото полугодие на следващата година. И както вече казах, ако наистина се окаже, че има нещо ново, ние веднага задействаме процедурата. Господин Кройцман. Принципът на следване на минималния възможен риск си въжи а, е, с или без Германския институт за изследване на, на риска. Госпожо Рюле, вие казахте, че е трябвало по-рано да се обърна към пресата. Може да ви изненадам, обаче ще ви кажа, че вече го направих. И така както не вярвам, че това, което казах тази вечер тук в парламента, ще се отрези в немските медии, боя се, че а, моето така делово обяснение пред пресата не беше поето от немските медии, но уверявам ви, направих съответното изявление и има съответния текст, който съм предоставил на медиите. Госпожо Дейвисън, да, наистина ние имаме най-строгото законодателство в света и можем да се гордоем, гордеем с това. И нашата комисия няма да позволи някой да я убеди в противното, когато става дума за безопасността на детските играчки. На госпожа Шалемозе мога да кажа да, наистина имате право. Отговорността на държавите членки по надзора на пазара не може да се поставя под въпрос. Важното е как те прилагат законодателството. И последният въпрос на госпожа Хейт беше много важен, защото беше свързан с стандартите за различни области. Вие посочихте два примера, например източниците на шум има съответните заявки до европейските организации по стандартизация, но стандартизацията е нещо като всичко останало. Ние не можем да ги задължим да спазят точно определен срок. Нещата отнемат време, защото искат тестове. Работи се по всички тези стандарти никой не седи с кръстени ръце, те ще бъдат а, подадени на време и ще ни дадат възможност много по-точно да сравняваме продуктите и да засилим надзора над пазара. Последното, което искам да спомена тази вечер, са бебешките седалки за автомобили, с които в САЩ е имало проблеми. Те не са част от играчките. Те не се подчиняват на директивата за играчките, а на директивата за общата сигурност на продуктите. Системата, която имаме в Европа по отношение на общата сигурност на продуктите през последните години доказа своята правота. И когато на европейския пазар се появят е, опасни или несигурни продукти, можем да смятаме, че всички държави членки ще бъдат информирани за това и комисията ще предприеме съответните стъпки. Председателката, благодарим на комисаря Верхойген. С това дебатът приключи. Уважаеми колеги, следващото ни заседание ще е утре, вторник, 15 декември 2009 година от 9 до 13 часа, от 15 до 20 е, и от 21 до 24.